днес. Е, имате ли някакви желания за промени в дневния ред е, за понеделник, за вторник? В съгласие с е, политическите групи, шесте доклада на Дуда за кодификацията, които трябваше да гласуват във вторник, трябва да бъдат изместени за следваща пленарна сесия. Имате ли възражения? В такъв случай докладите Дуда ще бъдат отложени за гласуване на по-следваща сесия. Дами и господа, има редица политически групи, които представиха предложения. Те искат да има резолюция относно работната програма на Европейската комисия, по която ще има разисквания политическите групи трябва да се договорят кой ще вземе отношение по въпроса тук, тъй като почти всички групи са направили подобни предложения. Господин Ламбер, вие говорихте за това, вие искате да има резолюция и така аз ще дам думата на господин Питела, може би и на, господ... на госпожа Цимер, след това на един, който да се изкаже против. Съгласни ли сте? И така, първо господин Питела. Благодаря, господин председател. Както <clears throat> правилно предположихте, нашата група е за това по време на януарската ни сесия да се включи в дневния ред резолюция за приключване на разискванията по работата програма на комисията. Напълно основателно е парламента да каже своята дума <clears throat> да заяви становището си относно приоритетите на комисията и ние като социалисти и демократи следва настояваме за своите приоритети, а именно околната среда и свързаните с нея въпроси. Благодаря. Господин Ламбер. Микрофона. Не, е, господин е, председател, тук можем да, да си играем всякакъв театър. Аз е, просто казах, че е необходимо нашият парламент чрез своя вод да се произнесе относно работната програма на комисията, най-значимия нейн акт. По време на председателския съвет се каза, че всичко това ще стане 18 месеца по-късно, през 2016 година, по събития, които са от непосредствено значение, които, е, на които наскоро станахме свидетели. Ето защо не по-късно от януари трябва да гласуваме становище относно работна програма на комисията, ако желаем да просъществува нашата институция. Благодаря. Значи, предложението на господин Питела е за януари. Поставям го на гласуване при две положителни изказвания. Кой е за? Ко, прочим, кой ще се изкаже за? Момент, момент, момент. Не, трябва, трябва да дам думата, например, на госпожа Цимър. Желаете да се изкажете за или искате декември? Добре, нека да изчакаме. Кой би искал да се изкаже, господин Ферховщад, Вижте, господин председател, добре е, е да стане през януари. Е, ще имаме възможност първо утре да разискваме и да подготвим текст на резолюцията. Единственото мое искане е, е да не стане като коледна ЛХ всичко. Значи всеки да си накичи е, резолюцията с каквото си пожелае. Вероятно не сега е моментът, е, но се опасявам, че ще започнем с 10 страници, ще стигнем до 20 и така нататък, ще натъпчем всякакви приоритети в нея, кой каквото иска, нека резолюцията да бъде точна и кратка. този дух подкрепям предложението на господин Питела. Господин Сайер, против ли искате да се изкажете, господин Сайер? Благодаря, господин председател. Аз бих предпочел да се запази старата процедура един против, един за, за да не осложняваме нещата. Все пак се съобразявам с вашето искане. Работната програма на комисията е много сериозно нещо, особено предвид липсата на право на инициатива по този документ от страна на парламента. Тази година обаче е особена и програмният цикъл не предвижда резолюция, тъй като комисията току-що пое задълженията си в новия си състав на 1 ноември, така че няма възможност да се спази този политически цикъл. Значи резолюция през септември и така нататък. Тъй, че една прибързана резолюция не би било нещо добро, особено предвид това, че онова, което искаме да видим след една година на избори, е най-сетне да се започне работа. Работа, а не поредната резолюция. Така че аз предлагам да не се гласува резолюция, а да се захванам за работа. Благодаря. Вижте, колега, аз трябва да спазвам процедурата по правилника. Господин Питела предложи резолюция за януари, но имам предложение е, и на госпожа Цимър за резолюция тази седмица. Ето защо ви моля да проявите разбиране. Първо да изслушаме вносителите. Ето, госпожа Цимър. Благодаря, господин председател. Просто за, за яснота, господин председател, през последните няколко дена нееднократно сме настоявали утре да бъдат проведени разисквания по изявление на комисията. И следователно да се приеме резолюция последните причини. Първо, според нас, първата година от мандата на комисията е от съществено значение. И на второ място, всички групи следва да се произнесат относно приоритетите на комисията още за следващата 2015 година. И на трето място, на заседанието на председателския съвет се прояви дискусия с участието на господин Юнкер, на господин Тимърман, заместник председателя на комисията. Председателите на политически групи имаха възможност да е, си да добият впечатление за реакциите на комисията. И освен това, програмата не е просто за мерките, които ще се предприемат от комисията през следните години, а за така наречения черен списък. Е, е, има много протести във връзка с него. Става въпрос за околната среда, за атмосферния въздух и отпадъците. Не можем да допуснем всичко това да бъде подметено въгъла. Още тази седмица трябва да реагираме. Благодаря. Кой би искал да се изкаже сега за е, предложението на госпожа Цимър? Не, още не гласуваме. Още не гласуваме. Моля, поддържници, както е, както е реда. Желая ли някой да... да... Значи, още не гласуваме, ще поставя на гласуване след като се изкажат така, имате думата. Ако искаме да окажем и минимално въздействие върху е, дейността на комисията, е, е, колкото по-скоро, толкова по-добре. Ако може през декември, през декември. Ако не през декември, през януари. Но колкото се може по-скоро. Ако ще отлагаме за декември, що да не го направим утре? Добре. Сега, Значи, най-радикалното предложение, е, започваме с него, тази седмица. Това поставям на гласуване. Госпожа Цимър, които са за, моля. Против. Въздържали се. Отхвърля се това предложение. Сега поставям на гласуване предложението. Господин Питела, моля за, против, въздържали се, приема се. Така. Да, ако желаете. Добре, по електронен път. Започнете гласуването. Гласувахте ли всички? Прекратете гласуването. Двеста за, 121 против. сряда. Групата на зелените поиска изявление от страна на върховния представител, заместник председател на комисията относно свободата на изразяване на мнение в Турция, на скоро извършените арести на журналисти и ръководители на електронни медии. В тази връзка давам думата на вносителката госпожа Хармс. Благодаря, господин председател. Благодаря ви е, за това, че включихте въпроса в своите съобщения. Мисля, че всички, които следят новините от Турция през е, последните дни, е, са били шокирани от посегателствата срещу критично настроената опозиционна преса. Би следвало да се знае, че дискусията за свободата на печата в Турция се развива в твърде отрицателна посока. Още от далеч преди е, парка Гейзе. Критично настроените журналисти са хвърляни и продължават да бъдат хвърляни в, е, в, зад решетките. Е, а събитията около парка Гезе отбелязаха едно реакционно, бихме казали, отстъпление от постигнатото в Турция. И въпросът трябва да бъде поставен на разискване още тази седмица. Мисля, че е, предложението на другите председатели на политически групи може да бъде подкрепено, а именно да се, да се приеме резолюция. Господин Херик, за. Е, благодаря ви първо за е, това, че поставяте този въпрос още в началото на днешното ни заседание. Въпросът е изключително важен, наистина. На второ място, онова, което е станало вчера в Турция е напълно недопустимо, тъй като в 13 населени места са арестувани журналисти и още е, над е, главите на редица виси заплаха до, до коледа. Става е, дума за общо 100-150 тина журналисти в Турция от електронните медии, от най-големите седмичници национални седмичници. А така че би трябвало да приемем или резолюция, или да е, изслушаме и приемем декларация на госпожа Върховната представителка по външните работи. Благодаря. Сега бихме искали да чуем някого против. Господин Ламсдорф. Аз естествено не бих могъл да се изкажа против, тъй като господин Ярик предлага резолюция още тази седмица, но това, което предлага госпожа Хармс, всъщност е далеч по-уместно, именно да обсъдим сега, да приемем резолюция през януари. Председателят. Вижте, първо е въпросът дали, е, въпросът е дали е, е, темата да попадне на дневен ред. Господин Месер Шмидт, предполагам, че искате да се изкажете против предложението. Не, аз, просто, аз питам просто. Някой и желая ли да се изкаже против? Не, за разделното гласуване отделно ще говорим. Няма желаящи да се изкажат против това предложение. Добре. Първо, значи, ще поставя на гласуване въпроса за това дали да включим въпроса на дневен ред. Моля, които са за да вдигнат ръка. Против. Въздържали се. Приема се. Сега ще ви поставя следния въпрос. Кой желае дебатът да приключи с приемането на резолюция? Моля, които са за. Повтарям въпроса си. Поча... Опитвам се просто да въведа малко ред. Значи, дебати няма да има. Върховната представителка ще направи изявление тази седмица. Въпросът е вие дали желаете след това да се приеме резолюция. Които са за резолюцията, моля да вдигнат ръка. Против. Ми тази седмица, кога, кога иначе, нали това се иска? Искането е за тази седмица. Добре, хайде малко по-прецизно да работим. Госпожо Хармс, вие за тази седмица ли искате или за януари? Мисля, че парламента следва да изрази становището си колкото може по-скоро, но, но мога, разбира се, е, е, да е, разбера значението на нашето единство значи, да бъдем максимално единни. И предвид събитията наскоро, би следвало да проведем един щателен дебат, да си дадем време и следователно за януари. Е, вижте, казва председателя, това не ми стана от първоначалното ви изказване, но сега сме наясно. Удовлетворихме всички. Тази седмица ще проведем разисквания през януари резолюция, така? Това поставям на гласуване. Моля за резолюция през януари. Дигнете ръка. Против. Въздържали се. Добре, прие се. И резолюцията през януари. Групата е каре. предлага да се гласува проекто резолюция за палестинската държава. Е, да се премести вота в четвъртък. Господин Месершмит има думата. Вижте, господин председател, мисля всички са наясно, че въпросът е деликатен и се нуждаем от малко повече време да договорим компромисите по резолюцията. Ето защо от името на ЕКАРА аз бих искал да предложа да отложим крайния срок до 11, до, до 11 сряда. Кой би искал да се изкаже за това предложение. Против това предложение? Изказващи се, моля. Ние вече отложихме гласуването от миналия месец за този месец. Имахме повече от необходимото време да се, да се договорим за общ текст на резолюцията. Ето защо е подходящо да спазим собствените си срокове. Всички работихме за спазването на тези срокове и ние категорично отхвърляме предлаганото гласуване в четвъртък. Следва да се гласува в сряда, както е по графика. Поставям предложението на господин Месер Шмидт да се отложи гласуването за четвъртък на гласуване за това предложение. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така, приехме дневния ред за тази седмица. Нататък към предложението или по-скоро препоръката на госпожа Юсо за ЦИТЕС, Конвенцията за търговия с застрашени видове. Докладчицата не е тук.